Bien, mes chers collègues, nous reprenons Уважаеми колеги, продължаваме работата си. Искам да поздравя комисар Ландовски, който ще ни направи удоволствието да участва на нашето заседание заедно с генералния директор бюджет и техните сътрудници. От името на нашата комисия им желая е, една позотворна нова година и с голямо удоволствие ще продължим да работим с тях по тази сериозна тема годишния бюджет и преговорите по многогодишната финансова рамка. Преди да дам думата на комисаря, искам да поздравя присъствието за известен период в нашата зала членове на Панафриканския парламент. Уважаеми гости, за нас е чест, че присъствате тук и приветстваме тази възможност за обмен на мисли с вас. Господин комисар, тази сутрин по време на нашето заседание дълго обсъждахме финансовите перспективи в широкия им смисъл, начина по който започва подготовката на бюджета за 2013 година и комисията за бюджета реши да предложи на парламента да приеме след няколко седмици общи насоки за бюджета за 2013 и разбира се състоянието на преговорите или по-скоро подготовката за преговорите по многогодишната финансова рамка. Бяхте така любезен да поканите по време на последното пленарно заседание в Страсбург парламентарната делегация, която ще преговаря по многогодишната финансова рамка. Имаше размяна на мнение по този повод и ние решихме, че може да бъде твърде интересно за нас наистина да ви чуем и да обменим е, взаимно впечатленията си. Така че благодаря ви, че дойдохте и мисля, че най-лесно ще стане, ако ви дам веднага думата, за да ни кажете какво ви лежи на сърцето. Благодаря. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for your... Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата. Пожелавам ви една успешна бюджетна година. В началото на 2012 година е особено важно да проведем разискване за бюджета, тъй като тя може да се окаже решаваща за бъдещето на финансите и бюджета на Европейския съюз. От друга страна, в петък в съвета предстои много важно разискване за така наречения подход отгоре надолу. Ще се обсъжда общият размер на разходите на основата на предложението, изложено от комисията. Това е още една причина да проведа днешното разискване с вас, защото нямам никакви иллюзии във връзка с това, което ни предстои в петък. В петък ще бъде обявено, че комисията е заложила прекалено високи стойности или ако това становище бъде изразено по-дипломатично, формулировката ще е, че комисията си е поставила прекалено амбициозни цели. Затова бих искал днес задълбочено да обсъдим това какво означава прекалено амбициозни цели или липса на реализъм в контекста на днешна Европа. За целта нека ви припомня контекста на предложението. Добре сме запознати с подхода отгоре надолу. Това бе подходът, възприят от комисията. Този подход отразяваше настоящата обстановка в Европа. Взехме за отправна точка нивото от 2013 година, като отчетохме единствено коригирането с цел отчитане процента на инфлацията. С това взехме предвид целите, заложени в договора от Лисабон. Договора от Лисабон бе предвиден подходът повече Европа. И така, първият стълб на финансовата структура е подходът отгоре надолу. Вторият важен елемент е замразяването на двата основни източника на разходи селското стопанство и сближаването. Като замразихме. To reinforce 17% от бюджета дадохме възможност за засилването на действията в редица други области на политика, като например научно-изследователската и развойната дейност, мобилността в областта на образованието, трансевропейските мрежи в областта на енергетиката и транспорта и разбира се външните действия на Европейския съюз за да можем по един практичен и справедлив начин да отговорим на въпроса дали целите ни са прекалено амбициозни или прекалено нереалистични, трябва да подберем правилната отправна точка. Това, което е от значение, знаете това, тъй като сме го обсъждали вече неведнъж, е, че трябва да разглеждаме развитието на бюджета на Европейския съюз в сравнение с бюджетите на държавите членки. Данните ясно сочат, че през изминалите 10 години на ниво държави членки са е се увеличавало нивото на разходите. От друга страна, въпреки увеличените отговорности на Европейския съюз, бюджетът му е намалявал. През 2011 година бюджетите на държавите членки са се увеличили с 62%, а бюджетът на Европейския съюз с по-малко от 42%. Ето това трябва да е базовата стойност, отправната ни точка. Друга отправна точка в търсенето на отговора на въпроса какво са реалистични и амбициозни цели в контекста на днешна Европа са дългосрочните тенденции във връзка с брутния национален доход БНД. До 2020 година съотношението бюджет на ЕС БНД ще бъде 0,93%. 94%, извинете. Между 1993 и 1999 година това съотношение бе 1,18%. Между 2000 и 2013 година съотношението ще бъде 0,6%. С други думи, между 1990 и 2020 година средната стойност на европейския бюджет съотношение към БНД ще намалее с 20%, въпреки нарасналите отговорности Еския съюз и въпреки разширяването му. Това са същинските отправни точки, на които трябва да стъпим, за да отговорим на въпроса за амбициозните и реалистични цели трябва да стабилизираме нивото от 2013 година за 7 години напред, като отчетем настоящия климат на консолидиране на държавните финанси и на строги економии на национално равнище. Много е важно също така да вземем предвид, че потенциалният растеж в Европа няма да бъде отразен в бюджета между 2013 и 2020 година. в рамките на 7 години до 2020 година на национално равнище ще се прилага така наречената предварителна финансова дисциплина, въпреки дълговите спирачки, налагането по конституционен път на максимален допустимен, допустим размер на дълга. Това са отправните ни точки – ако поставим бюджета на Европейския съюз в контекста на националните бюджети, ще видим, че това са две съвсем различни неща. Ние, когато вземаме своите решения и правим своя избор, гледаме напред към бъдещето, ориентираме се в дългосрочен план – не разглеждаме само настоящата криза. Интересно е, че настоящата финансова рамка бе изготвена в атмосфера на оптимизъм. Тогава в Европа се наблюдаваше растеж. Не е изненадващо, че има в момента натрупване на ангажименти и плащания. На миналата помирителна процедура се извлякохме важни полуки, които трябва да вземем предвид в бъдеще при изготвянето на годишните бюджети. В последните три седмици на декември 2011 година получихме заявки за разплащане на 15 милиарда евро. Очаквахме няколко милиарда, но се оказа, че постъпиха заявки в размер на 15 милиарда. Това стана през последните седмици на декември. Това бе нещо, от което си излякохме важна полка. Успяхме да разплатим 4 милиарда. Щеше да е възможно да се разплатят своевременно 5 милиарда, ако бяхме заложили бюджетни кредити в реално време. И така започваме новата година с все още неизвършени плащания. Нямаме бюджетен дефицит, но имаме натрупани неразплатени дългове от миналата година. Какво означава това в дългосрочен план? Това означава, че климатът в Европа се променя. Наближаваме края на една финансова перспектива, която бе изготвена в атмосфера на оптимизъм. Сега преминаваме към същинските преговори за дългосрочно развитие. Не можем да допускаме, че Европа ще е в положение на криза до 2020 година. Има и още една разлика, върху която искам да се спрам – Става дума за инвестиционния характер на европейския бюджет. Нерядко сме обсъждали този въпрос тук в Европейския парламент. Не е нужно да повтарям, че днес Европа се нуждае не само от фискална консолидация, но и от инвестиции. Уверен съм, че инвестициите, реализирани със средства от Европейския съюз, в съчетание с макроекономическа дисциплина и обвързването с условия на макроекономическо ниво е най-добрата политика, която може да проведе Европейският съюз днес. Тази политика ще помогне на страни в тежка криза да се върнат обратно към състояние на растеж. До 2020 година съотношението бюджет ЕС БНД ще намалява. Ще трябва да се представи и стабилен инвестиционен хоризонт. Към това трябва да се стремим до 2020 година. Не мога и няма да се вслушам в онези гласове, които в петък ще се обявят за значителни съкръщения в бюджета на Европейския съюз. Ще се окаже, че в някои държави членки има по-строго, по-рестриктивно отношение към европейския бюджет, отколкото към националните бюджети. Много е лесно да се изискат съкръщения. Много по-трудно е обаче да се споразумеем за вида на съкръщенията, така че да не се наруши балансираността на бюджета. Тук не става дума за някакъв пазарлък, като на пазар в ориенталския свят. Става дума за намирането на компромис. Трябва да отстояваме намирането на такъв компромис. Трябва да се противопоставим на онези, които се обявяват за съкръщения и да надигнем глас в укрепването на европейската структура. Тук ще се намеси парламентът. Оценяваме отправната точка, която избирате вие. Тя бе отразена в резолюцията на комисията Шуре – Приветстваме вашата силна позиция по отношение на собствените средства. Собствените средства трябва да бъдат обвързани с обема и структурата на бюджета. Вече сме в положение на реални преговори, няма много време ако ще се възстановят действията по програми до 2013 година. Трябва да предотвратим сключването на споразумения при закрити врата, за да се запази общата балансираност на европейския бюджет. Поемам ангажимент да отстоявам твърдо нашето предложение. Първият кръг от разговори ще се състои в петък с съвета. Трябва наистина категорично да се обявим не за отслабването на Европа, а за укрепването на Съюза. Трябва да кажа, че има само една институция, която може достатъчно ясно да се обяви за това и това е Европейският парламент. Благодаря. Merci, monsieur le благодаря, господин комисар, скъпи Януш. Спонтанната реакция на членовете на нашата комисия показва как вашия призив се приема твърде благосклонно в залата. Сега ще дам думата веднага на нашите съдокладчици, Раймер Боги. Сега ли искаш да вземеш думата, Раймер? Да, добре. И след това Ивайло. Раймер. Ja, vielen Dank. Ich begrüße ausdrücklich. Благодаря. Особено сърдечно приветствам това, че господин комисарят в навечерието на първия кръг от преговорите с датското председателство отправи този апел към парламента. Мисля, че в момента нямаме никакви основания да се отклоняваме от мандата си в рамките на преговорите. Този мандат е очертан в доклада на Салвадор Галига, Гарига извинете, от комисията Шуре. Този мандат бе потвърден и в пленарната зала. И трябва ясно да се придържаме към позицията си в рамките на преговорите. През едните месеци ще разчитам на реализма и прагматизма на датското председателство. Още повече, че Германия е съседна на Дания държава. Разчитам на това, че ще се проведат ефективни преговори, в които парламентът ще изиграе реална роля. Ако в навечерието на изготвянето на насоките за преговорите, които ще бъдат представени на съвета през юни и с които евентуално министрите на финансите ще се занимаят през май. Би следвало парламентът активно да води диалог с съвета. Ако не му се даде такава възможност, той няма да може да повлияе върху основните моменти от едно евентуално споразумение. Трябва, като се има предвид опитът ни от миналото, да отчетем, че парламентът е готов за подобна работа. Парламентарните комисии с нетърпение очакват да изготвят законодателните си доклади. Те са готови да встъпят в преговори. Нито едно споразумение не може да се постигне без преговори и трябва да заложим на качеството, а не на спазването на графика проявяваме интерес към провеждането на бързи, интензивни преговори, но трябва на парламента да се даде възможност да участва в процеса. Процедурата на даване на съгласие не означава, че просто ще благословим, ще приемем предложението, с което накрая ще излезе съветът. Нека направя и едно провокативно изявление по адрес на комисията. Господин комисарят Левандовски ръководеше последния път при последните преговори делегацията на Европейския парламент. През 2006 година, след като съветът и британското председателство излязоха със своите предложения и след като се провали първият кръг от преговорите в Люксембург, висшето ръководство на комисията се опита да ни принуди да приемем онова, което бе решил съветът в своята мъдрост. Това предложение включваше редица аспекти, в това число и отстъпки за някои държави. Ако сега се стигне до подобно положение, то очаквам от колегиума на комисарите и от председателя на комисията В момента, в който съветът реши, че може да ни направи по-лошо предложение, предложение под минимума, предвиден в договора, да застане на страната на парламента и да призове парламента да отхвърли това предложение. Би било добре да изясним, че нито комисията, нито парламентът няма да паднат под минимума, заложен в договора. Ако ни се направи такова предложение, няма да встъпим в преговори. Изобщо няма да го обсъждаме. Бих искал комисията да ни подкрепи по този въпрос. Мисля, че имаме шанс да се наложим. Благодаря, Раймер. Ивайло Калфин. Euh, благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да ви благодаря най-сърдечно за презентацията. Имам само няколко неща, които трябва да добавя към казаното от Раймер. Аз напълно го подкрепям. На първо място, вие казахте няколко неща относно двата подхода, отгоре надолу и отдолу нагоре в съвета. Имаме известни притеснения относно това, че съвета по общи въпроси отново ще говори за цифри с общ характер, приоритети с общ характер. Ние не можем да спрем съвета от това да предприеме такъв подход, какъвто му е угоден. В същото време обаче не приемаме аргументи, възоснова на предварително решение ограничения на сумите. Така че аз мисля, че ние заставаме на страната на комисията, когато се обсъждат нефинансови въпроси, те трябва да се обсъждат възоснова на предложението на комисията, без предварителни условия от страна на съвета. Това е изключително важно. На второ място искам да подкрепя преговорите относно нефинансовите законодателни предложения, тяхното напредване. Имахме среща в парламента с цел организиране на работата и с цел да намерим окончателно решение по отношение на нефинансовите предложения. Ще започнем скоро да обсъждаме между институционалното споразумение – то зависи от предложението на комисията и тъй като това са въпроси, които обсъждаме от известно време насам, аз бих предложил да се проведат предварителни разговори, за да не се окаже, че сме изненадани от а, своите предложения в последствие. Знаем какви са базисните ни позиции, така или иначе. И накрая нещо, което обсъдихме тази сутрин – комисията може да се окаже много полезна във връзка с собствените ресурси. Първо, парламента има категоричната позиция, че те не могат да се отделят от многодишната финансова рамка и комисията изрично е казвала това, но както каза господин Деан тази сутрин все още изчакваме изчисления от страна на комисията. Хареса ми това, което каза господин Деан, че за собствените ресурси не трябва да се говори идеологически, а възоснова на конкретни данни. Очаквам, че ще има известни проблеми и притеснения в комисията, но ние очакваме да ни дадете прогнозни данни относно собствените ресурси и така ще бъдем по-подготвени и вие и ние. Освен това, не забравяйте, че може да се разгледат и други собствени ресурси, не на този етап. Естествено, да видим какво ще стане и накрая мисля, че този процес и това, което казваме свързано с заявеното от господин Белге, този процес трябва да е открит. Има една група приятели на председателството, които подготвят позицията на съвета и може би те не са съвсем открити към всички. Обръщам се с призив към комисията, тъй като комисията има такава възможност. Нека да сме абсолютно прозрачни и открити един спрямо друг. Винаги би трябвало, когато разговаряме, да има и представител на съвета и да разбираме какво се случва в съвета в хода на дискусиите, за да може и нашата работа да е по-лесна. Благодаря. Ивелю. Благодаря, Ивайло. Нашите двама съдокладчици по собствените ресурси не могат да присъстват днес след обед, но те ни помолиха да ви зададем следния въпрос, господин комисар. Кога комисията възнамерява да ни представи проекта си за правно основание за разпределението на един пункт ДДС. Защото в политическото предложение комисията предложи два конкретни елемента. Първо, данъка върху финансовите сделки, вече доста неща се казаха. И второ, отделянето на една част от ДДС. Сега вече ни интересува графика. Сега ще дам думата на залата. Салвадор Гарига поиска думата. Благодаря, господин председателю. Ще говоря на испански. Бих искал да благодаря на комисаря и да приветствам думите му, да приветствам волята му за категоричност по време на първия кръг преговори с съвета. Комисарят ни казва, че силният глас в едни преговори трябва да бъде гласът на парламента. Господин Белги каза, че през юни месец миналата година ние заявихме нашето мнение и предоставихме мандат на нашите преговарящи. Така че, господин комисар, нашия ангажимент е, е отвъд позицията на Европейската комисия. И мисля, че това всъщност е част от проблема – Нашата политическа позиция винаги е била балансирана между политическите групи, между специализираните парламентарни комисии и заключенията, до които а, ние а, достигаме заключения възоснова на данните, които достигат до нас. След що се отнася до техническите аспекти, ние предоставяме възможността за избор на комисията. Комисията разполага с възможността да осъществи реда на приложение на многогодишната финансова рамка. Но що се отнася до основните моменти, ние вече имаме становище и това становище стига по-далеч, отколкото това, което предлага комисията. Господин комисар, предложението не е ваше, предложението е на комисията и то е много близо до минимума, който ние можем да приемем. А за съвета то ще бъде възприето като максимума. Така че позицията наистина трябва да бъде много твърда и неотстъпчива не трябва да се отстъпва по никакъв начин от подадените цифри. И тъй като комисията няма да разполага с много свобода на действие, вероятно ще се наложи отново да погледнете предложението на Европейския парламент. И именно в тези рамки нашите преговарящи ще продължат работата си в предстоящите преговори. Ние бихме искали, господин комисар, комисията в никакъв случай да не включва на заден ход. Не може да има съкръщения в предложения бюджет. Трябва да се придържате към стратегията 2020 година. Ние мислим, че ако вземете като отправна точка позицията на парламента, комисията ще трябва да разбере ясно, че парламента защитава позиция, която е много по-далече, отколкото вашата. Йоран Ферм, благодаря. Нямам а, много какво да добавя. Подкрепям двамата докладчици Ивало и Раймер Бьоги. Все пак няколко коментара по отношение на цифрите. Когато говорихме за бюджета за 2012 година, обсъждахме колко са важни и коректните цифри за изпълнението. и Вайло спомена това. Ако има цифри, които се представят от комисията на съвета, трябва да ги дадете и на нас, за да може да имаме същата позиция в преговорите. Не трябва да се объркваме относно какво е реалност и какво не е реалност. Освен това, смятам, че е изключително важно да се публикуват част от тези данни. Не всички, но, например, онези, които споменахте в уводното си слово. Те са много по-различни от това, което хората смятат за вярно. Ако кажа в националния парламент на Швеция, че европейския бюджет е паднал с 20% спрямо БНД, никой няма да ми повярва. Така че трябва да получим цялата информация, за да имаме и правилната гледна точка. Втория ми коментар е свързан с графика на работа може да вземете отношение, ако желаете. Знаем, че датското председателство е определило график на работа за създаването на така наречената котия за преговори Negotiating Box до месец юни. Знаем обаче, че от юни до края на годината имаме само 6 месеца, много кратък период. Ще разглеждаме правните основания, ще разгледаме трудни теми, като собствените ресурси и естествено самите цифри. Естествено, трябва да имаме възможност за анализ и то да не сме притиснати от към време, когато го правим. Знаем, че ще ни подложат на натиск от вашата администрация. Тя трябва да се подготви до 1 януари 2014 година, за да заработят нещата. Много е важно да разберем данните и да напипаме точния пулс, вместо да свършим работата през пръсти. Говорихме и за секторните въпроси, трябва да говорим за сближаване, за селско стопанство, трябва да говорим за е, цифрите с економически характер, на общо ниво. Освен това има хоризонтални, принципни въпроси, които трябва да се обсъдят, така че се надявам, че комисията ще подготви всичко това много добре. Гъвкавост, освен това. Гъвкавостта сме обсъждали надълго и на широко. Има ли нови гледни точки тук? Раймер, от дълго време работи по въпрос дали може да има нова гледна точка по отношение на гъвкавостта, различна от тази, която имаме от дълго време насам. Дали не може да се дадат нови аргументи, за да се излезе от задънаната улица от миналото? Въздействието на бюджетните ресурси е много важен въпрос. Европейския фонд за развитие се обсъжда вече десетилетие. Как да избегнем ситуация, в която все повече ресурси за европейски теми излизат извън бюджета? Трябва да видим дори дали не може да се създадат нови финансови инструменти за важни въпроси, дори и те да не са част от бюджета. Така че трябва да поясним тези принципни хоризонтални въпроси, не само секторните, по-конкретни въпроси и цифрите като цяло. Така че това е моя апел към вас. Благодаря сега, Карл Хагунд. Благодаря господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че отделяте време да разговаряте с нас по тази тема. Няколко неща само ще добавя към казаното от колегите. Вярно е и е добре да отбележим, че парламента като цяло е в единодушие. Това е важно за преговорната позиция на парламента. Това не е винаги е така в съвета, например, виждаме, че различните страни изпращат различни сигнали и това прави преговорите много сложни. Знаете, освен това, че начинът по който съвета взима решение не е особено лесен. В същия ход на мисли искам да кажа, че въпреки добрия доклад, някои от нас сметнаха, че доклада на комисията Шуър не е най-уместния. Някои от нас смятаха, че трябва да има още по-голямо ударение върху прехвърлянето на някои средства към пера, които създават растеж и трябва да има прехвърляне на средства преди да искаме нови средства. Така или иначе, духа на доклада на Шуър ще е основа за разискванията, но не в а, такава голяма степен, в която някои от нас се надяваха. Виждам, че по предложенията за МФР на комисията част от духа присъства, но тъй като економическата конъюнктура не е най-добрата, ще трябва да видим къде може да се вместим в рамките на съществуващите средства и къде може да има разместване на средства, защото не можем да покрием всичко без да има прехвърляне на средства. Просто парите няма да стигнат. И така стигам до остатъците за разплащане. Днес по-късно в заседанието на координаторите вероятно ще изберем постоянен докладчик по отношение на остатъците за разплащане. Нашата група смята, че трябва да има открит дебат относно нивото на изпълнение на бюджета на Европейския съюз, как може да се прави спестяване на средства, когато има средства, които са неизразходени. По отношение на собствените ресурси, нещо, което е много важно за нашата група, Вижда се, когато обсъждате темата с националните политици, че те не разбират какво представляват собствените ресурси от техническа гледна точка, не разбират защо много от нас смятат, че те са необходими от политическа гледна точка. Важно е комисията да даде нови оценки и прогнозни данни по отношение на собствените ресурси, тъй като така ще стъпим на по-реална основа. Когато говорим за собствени ресурси, това не означава, че ще се увеличи данъчното бреме върху данакоплаците, защото повечето национални ръководители смятат така. Нови собствени ресурси, нови данъци. Това не е така. Нашия подход, поне на нашата група, е, че не трябва да се увеличава бремето върху данокоплаците, така че тук имаме предизвикателство пред себе си и накрая по отношение на данък върху финансовите транзакции, е, ние искаме да продължим преговорите, но се вижда, че имаме костелив орех пред себе си и смятаме, че комисията трябва да подкрепи парламента в намирането на други решения. Би трябвало по отношение на собствените ресурси да намерим промяна в принципите за финансиране на европейския бюджет. Разбирам, че новите собствени ресурси няма да покрият голяма част от бюджета, поне на този етап, но мисля, че комисията може да бъде наш партньор в намирането на решение тук. Бел Благодаря, скъпи колега. Изабел Дюран. Благодаря, господин председател. Просто ще взема повод от казаното от колегата Хакман, както и от другите преди това. Знае се, че Европейския парламент е, тръгва всъщност от Лисабонския договор и от стратегията 2020. действително нашия подход е отгоре надолу. Но дори и с е, тези проценти увеличение за 2013 се знае, че няма да можем да финансираме всичко, така че е ясно, че има е, засилена необходимост от е, собствени ресурси. Това трябва да се впише в контекста на необходимите економии е, в държавите членки. Но искам да кажа, че имаме нужда от конкретни цифри, от конкретни данни, защото ако чакаме с месеци тези данни, няма да можем да привлечем националните парламенти, просто защото ние наистина трябва да ги убедим, че е много важно да се защитат собствените ресурси. И така имаме нужда, за да ги привлечем към тази идея, да разполагаме с възможно най-конкретните данни, защото националните парламенти се занимават с други проблеми в момента и много често те се усещат наистина изолирани и за това трябва просто да им подадем малко бисквитки, ако мога така да се изразя, с тези конкретни данни. Заедно комисията и парламента да можем да ги присъединим към нашата идея. Благодаря, Изабел. Сега господин Хартунг. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Говорите за дългосрочна визия за Европейския съюз. Каква визия? Не чух каква визия. Говорите за намаляване, урязване на средствата. Всяка година чуваме това, всяка година средствата се увеличават. За тази година само съвета обяви намаление на бюджета и те постигнаха такова намаление, но не и вие. Аз съм представител на държава членка и се боря за своите граждани и вярвам, че надеждата е в държавите членки, не в съвета, не в комисията. Аз не вярвам в собствените ресурси по никакъв начин. Национален финансов суверенитет, да. Мисля, че е време за реална реставрация в Европа, възстановяване на властта, аз мисля, че трябва да подкрепим съвета и се надявам, че това ще стане, а именно, че те ще постигнат своето. Благодаря, господин Бокрош. Модест contribution, Януш. Благодаря. Ще се изкажа съвсем кратко, Януш. Бих искал да ти дам един тактически съвет за петък. Не излиза и с аргумента, че бюджетът на Европейския съюз може да остане на същото ниво или дори да се увеличи, за да се вземе предвид процента на инфлация. Това не е добър аргумент, тъй като противоречи на другия изтъкнат от теб аргумент, а именно, че бюджетът на Европейския съюз много силно се различава от бюджетите на държавите членки. Така че защо трябва да намалява или да се увеличава паралелно с тях. Вместо това бих ти препоръчал следните четири, може би по-логични аргумента. Първо, осъзнаваме, че времената в момента са много тежки. Цяла Европа се намира в рецесия. В повечето държави членки бюджетите не стимулират растежа, тъй като им е наложен таван. Бюджетът на Европейския съюз, както вече неведнъж сме казвали, е различен по отношение на размера, на структурата и на целите си. Следствието от това е, че бюджетът на Съюза е прекалено нисък, за да стимулира растежа дори и в добри времена. Когато времената са тежки, единствено провеждането на структурни реформи може да насърчи конкурентоспособността и растежа. Опити за такива реформи се извършват в Италия и други страни. Следователно, можем да кажем следното в защита на бюджета на Европейския съюз. Неговата роля е да подкрепи онези структурни промени, които следва да насърчат конкурентоспособността на Европа. Съветът би следвало да подкрепи такива реформи на ниво държави членки. Един важен проблем е младежката безработица. В няколко държави членки тя възлиза почти на 50%. Ученето през целия живот, образованието, мобилността в областта на образованието, всичко това са мерки, които могат да насърчат конкурентоспособността в Европа и в световен мащаб трябва да се очертаят определени приоритети и именно те да бъдат изтъкнати като аргумент, извинете, не толкова цикличният характер на бюджета на Съюза. Благодаря. Дерек. Благодаря, скъпи колега. Дерек Вон. Yeah, you, Благодаря, господин председател. Ще кажа няколко думи за следващата многогодишна финансова рамка, но нека първо се спра върху бюджета на Европейския парламент. Приветствате позицията, отразена в насоките на парламента за бюджета. Разпратихте писмо до всички институции, в което заявявате, че увеличението на бюджета през 2014 година ще се ограничи в рамките на 1,9% през 2013 година. Въпросът е как ще намалите в рамките на една година персонала с 1% и с 5% в рамките на 5 години. Що се отнася до многогодишната финансова рамка, много от нас разбират и одобряват казаното от вас за относителния спад в размера на бюджета на Европейския съюз. Разбираме и това, което казвате за неговата роля като инвестиционен бюджет. Но и в миналото сме изтъквали такива аргументи. Например, преди две години в рамките на преговорите за годишния бюджет на Съюза. И те не доведоха до никакви резултати при преговорите с съвета. Въпросът ми е какви други аргументи бихте могли да изтъкнете спрямо съвета и най-вече спрямо някои държави членки в защита на ползата от европейския бюджет. Няма други желаящи да вземат думата. От моя страна ще направя няколко коментара. Първо искам да благодаря на Януш, така както го направиха и другите колеги, за цифрите, които ни подаде, за сравнението между бюджетите, с отчитане на препоръката за предпазливост при използването на тези цифри, така както нашия колега Бокруш е, изтъкна. Но това все пак е сравнение, което е доста впечатляващо. Истината е, че като вземем предвид факта, че до сега европейския бюджет, за разлика от договора, се финансира от националните бюджети, днес нашия бюджет е жертва на миналото лошо управление на някой от нетните вносители. И тук наистина има защо да изразим нашата изненада – пред арогантността на някои държави, които не се управляват добре и които карат останалите да плащат за тяхното минало лошо управление. това е положението. Това е политически анализ. Трудността, пред която сме изправени, двете институции, работейки ръка за ръка, е следната – да направим така, че когато това досие се разглежда на ниво правителствени глави в съвета, то да се разглежда от тях именно от позицията им на правителствени глави и ръководители, а не от позицията на министри на финансите. Тук говоря под вашия контрол, Януш, защото вие председателствахте последните преговори. И в крайна сметка членовете на съвета тогава се държаха като счетоводители. А ако ние не можем да се надяваме тези министри да се държат като правителствени ръководители, поне можем да имаме надежда правителствените ръководители да се държат така. Т.е. отвъд незабавните счетоводни последици, те поне да отчетат средносрочните перспективи, средносрочния интерес на едно разумно финансиране на необходимите инвестиции, за да можем да си върнем конкретно способността и разумно финансиране на нови компетенции или правомощия, които те самите са предоставили на Европейския съюз с Лисабонския договор. В крайна сметка употребихме 10 години, за да стигнем до Лисабонския договор, за да увеличим правомощията на Съюза. Няма да има никакъв смисъл в следващите 10 години да не вложим нито едно евро, за да финансираме тези нови правомощи, тази нова сила. Бюджета е съвсем малък. Той не може да има макроекономически ефект. Да, но може да има много интересен микроекономически интерес и като се прилага субсидиарността в финансовата област, можем да направим така, че за 27-те доброто използване на едно евро публично финансиране да стане много по- е, добро, отколкото ако това евро се използва от 27-те страни отделно. Ето това е педагогически аспект на, на посланието, което ние искаме да изпратим към държавите членки. От този момент нататък става ясно, че в тези преговори има три ключови момента, три е, лоста. Първият лост това са новите собствени ресурси. Ако няма споразумение по тях, просто нищо не може да бъде финансирано. Точно за това още от първия ден парламента поставя ударението върху това. Не може да има споразумение по е, разходите, ако няма споразумение по собствените ресурси. Втория ключов момент са бюджетните кредити. Няколко колеги говориха за това, а и вие самия, господин комисар, го споменахте, когато говорихте за огромната цифра за искания на плащания е, последните дни на декември месец миналата година. Докато не ни стане пределно ясно какви са потребностите, какво е темпото на, на потреблението и докато наблюдателите, обществеността а, не, не, не разберат действително за какво става дума, няма да можем да се оправим. Това е абцес, който, с който трябва да се справим. Третия ключов момент е политическата способност да убиваме свещените крави, бих се изразил така. Хайде, няма да ги убиваме, но поне да ги накараме да отслабнат. Защото, въпреки всички е, усилия е, от наша страна, този бюджет е, слабо ще се увеличава до 2020 година. Така че ние сме длъжни в днешния контекст на, на криза в Европа да съсредоточим всичките си бюджетни усилия върху политиката за възстановяване на конкурентоспособността и бихме могли да вложим достатъчно пари, т.е. да достигнем критичната маса, само ако вземем парите от някъде другаде. 80% от нашите разходи до сега са били посвещавани на класическите политики, на които държим, разбира се, всички в нашите държави. Всъщност това са двете свещени крави. Е, сега, ние ще имаме ли политическата воля да отнемем малко от тях, за да можем да захраним нови политики, които са по-важни днес. Ето това е големия въпрос, който ще трябва да си зададем. Зададохме си го в комисия ШУР и ще продължим да си го е, задаваме в е, двата клона на бюджетната политика. И така, както беше казано, ще трябва да се споразумеем как ще работим заедно по е, бюджетните кредити. Имаме нужда от данни, предоставени от комисията, връзка за това какви ще бъдат последиците върху е, националните бюджети на различните държави и членки, как е, ще могат да се въведат нови собствени ресурси по предложение на комисията. Изабел Дюран постави ударението на този важен момент, защото докато не можем да докажем на националните парламенти и на министрите и на бюджетите конкретните предимства, които могат да се извлекат от въвеждането на нови собствени ресурси, ще бъдем лишени от вероятно най-решителния довод. И мисля също, че при сравнение между европейски бюджет и национални бюджети, би било интересно, но то е малко по-трудно. Би било интересно също да се сравняват сравними неща. Очевидно, ние също имаме разходи за функциониране, но те са много по-слаби, отколкото в националния бюджет, защото в националния бюджет се харчи поне половината за, за държавните служители. Докато в европейския бюджет става въпрос за 6 или 7%. Такъв е порядъка. За това би било интересно да се види как в един период, в който всички държави членки правят економии в националните си бюджети, те съхраняват все пак дела за инвестиции. И би било интересно именно тук да се направи сравнение, за да докажем на министрите на, по бюджетите, че когато увеличаваме, вярно, умерено, но увеличаваме някои бюджетни редове, някои категории разходи, ние всъщност а, не сме против, не се противопоставяме на това, което те правят от тях, защото всъщност става въпрос за същите разходи, за онова, което и те съхраняват в техните национални бюджети. Мисля, че подобно сравнение ще бъде много полезно. Ето това, е, господин комисар, виждате, че всъщност вашето, вашите встъпителни думи предизвикаха много коментари. Благодаря. Благодаря ви за всички коментари в навечерието на тази решителна година от гледна точка на финансите 2012. Раймар Белгия напомня за един спомен, който имаме корпорацията Европейски парламент. Ян Милдер помни това. Всички хора, които водих активни преговори от името на парламента, си спомнят това. Климата сега обаче е много по-неблагоприятен. Много повече евроскептицизъм има. Не може да очакваме, че до 2020 година ще бъдем по-големи оптимисти относно дългосрочния хоризонт. Втората разлика е, че тук парламента е малко по-застъпен спрямо предишните преговори. Не знам какво ще е участието на окончателния етап. Да се надяваме обаче, че ще има известни ползи от това засилено участие. Първо, това ще видим в четвъртък. Ден преди първия дебат отгоре надолу в съвета. Вероятно, Европейската комисия би могла да бъде принудена да излезе от ролята на справедлив посредник, ако видим, че промените, които се въвеждат в балансираното предложение, просто нарушават баланса. И както вие знаете добре, има някои позиции, които трябва да бъдат защитавани с зъби и ногти. Онези от вас, които виждат а, трансгранични ползи, трябва да знаят, че тези ползи може би ще бъдат урязани още на първия кръг от преговори. Нека да не забравяме, че това е бюджет, който ще се ползва до 2020 година и трябва да откликнем на всички предизвикателства в световен мащаб. И както беше казано в много коментари, за първи път от дълго време можем да започнем да говорим за собствените ресурси. Да презгледаме тази тема, да видим как се финансира общностния бюджет. Така че ние приветстваме категоричната позиция на парламента да не се говори само за това как да се орязва бюджета. Това е изключително важно. Би трябвало да има открит дебат и за двете страни на бюджета и за тяхното бъдеще. И вярвам, че в петък датското председателство едва ли ще прави заключения. Просто ще опипа почвата и делегациите всъщност сами ще вадят заключения за себе си по отношение на това какво ще се прави в крайна сметка по отношение на, на размера. Очаквам да има и дебати относно укрепването на бюджета чрез нови ресурси, като се намали бремето върху държавите членки и като се облегчат те малко в време на крайни економии. Алена Ламасур, господин Калфин, господин Хаглунд, е, други депутати говориха по тази тема. Имаме оценки, прогнози само за ДФР, данъка върху финансовите транзакции. Той трябва да донесе около 30 милиарда, 20% от е, бюджета. По отношение на ДДС нямаме точни оценки. Виждаме, че има промени обаче. Откакто Алена Ламасур беше посредник в преговорите, той спомена собствените ресурси само веднъж този въпрос. Виждаме, че нещата се променят. Вътрешната политика в Германия, например, се променя и либералите са готови да, примени, пром, е, да приемат някакъв вид е, облагане така наречения гербов налог – има по-открита позиция относно това как трябва да се финансира бюджета, а не само как да се харче. могат да подкрепя казаното от Салвадор Гарига и неговата позиция. Тя е позиция на парламента. Знаем за нея. Важно да се попречи на държавите членки да заменят предложението на комисията с ново предложение, като основа на преговорите. Ето защо ние не сме точно като Европейския парламент, но пък от друга страна откликваме малко и на очакванията на нетните плаци. Комисията трябва да създаде равновесие в преговорите. Не трябва да се дава възможност да идват предложения съответно от други източници, които да се появят на масата заедно с нашето предложение. По отношение на казаното от Йоран, 2012 година и данните в нея са изключително важни, защото ако има неяснота, недоверие за комисията, няма да е добре. Ние всъщност се очудихме от тези големи по своя обем искове. Знаете за М плюс 2, е този е, принцип по отношение на Гърция и други задължнели страни, може би те ще да се справят по-добре, ако имаше по-малък процент на финансиране. Знаете, че ставаше въпрос за около 15 милиарда и то около коледа. Въобще натрупаха се много проблеми за финансовата година 2012. Естествено, разбираме каква е позицията на парламента относно така наречения външен бюджет. Това не е нещо, което германците наричат бюджет в сянка – Това е нещо, което се подчинява на същите стандарти на аудит. Това е просто нещо като фонд за, за солидарност и е, ще се подчинява на всички стандарти за одити и изпълнение, както всички други типове разходи. Знаем обаче, че парламента има традиционна позиция относно Европейския фонд за развитие, като се има предвид ограничението в бюджета. Съответно е важно да се даде тласък на други видове разходи и тук възниква проблема как да се справим с последователността в харчовете. Във връзка с онова, което беше казано господин Хаглунд – вътрешното преразпределение на разходите и прехвърлянето на средства към някои нови е, конкурентни е, предизвикателства, това не е нещо ново. По-еволюционна е разходната страна на бюджета. От друга страна, слушайки вашите коментари и позициите на много страни в Европа. Знаем, че позицията е доста консервативна. Знаем, че дори и в по-напредничевите страни сельското стопанство е тема номер едно в националните парламенти. Това обикновено е така и като си има предвид колко чувствителни са нещата, колко деликатна е обстановката, не можем да си позволим слабости е тук. Нетните позиции също са от значение, когато става въпрос за разходите. 207 милиарда евро трябва да имаме в края на годината. В началото на финансовия период имахме достатъчно средства, сега имаме недостатък. Т.е. има една пропаст между ангажименти и заделени средства. Знаете, че в началото на финансовата перспектива има проблем с капацитета за освояване, сега е обратното. Вероятно няма да удовлетворя господин Хартонг с моя отговор. Не трябва да откриваме Америка. Имаме периода до 2020 година и разходите трябва по някакъв начин да се пригодят към тази визия Европа 2020 година. Трябва да има намаления там, където е, е най-видимо, че може да има такива. Администрацията. Разходите за администрация са 5,6% от бюджета. Ние замразяваме разходите и от 2013 година намаляваме. Както се казва в моето писмо, намаляваме постовете. Същото време обаче идва Харватия по силата на договора и Харватия трябва да има своето представителство в парламента, в други органи. Ето го това задължение и то струва 22 милиона за 2013 година, от началото на месец юли 2013. Ние не искаме повече пари, ще трябва да спестим средства, за да заделим пари за Харватия в рамките на един и същи бюджет. Така че не е лесно хем да си спестовен, хем да откликваш на необходимостите на Европейския съюз. Европейския бюджет, между другото, се отличава от националните в този смисъл. Господин Бокош, много ви благодаря за съвета. Не можем да се въздържаме от борбата с стереотипите. Когато говорим за това, че бюджета на Европа е за еврократите, нека да кажа, че 94% от бюджета на Съюза отива извън Брюксел за инвестиции. Динамиката на нашия бюджет, тук също има един стереотип, че постоянно повишаваме своя бюджет. Ами, какво ще кажем за политиката на национално ниво? Ние сме много по-отговорни. Цифрите го показват. Значи, Хем искаме да има повече Европа, хем искаме да има по-голяма Европа, хем искаме да има по-малък бюджет като процент от БНД. Сериозно приемам вашия съвет. Господин Вон също каза нещо подобно, а именно как да се направи реклама. И накрая това, което каза Алан, как да се убеди обществеността в допълнителната полза от Европа – и между другото, очаквах да чуя и нещо от Борг Гресле, макар че тя нещо е мълчалива днес. Тя обикновено казва, че качеството е важно. В момента парадигмата се променя. Не говорим само за крайни економи. Ако подхождаме сериозно към растежа и работните места, да, те са скромни, е, по своя обем, но когато има фискална консолидация, дори по-бедните страни, например Балтийските, България и други страни, получават средства близо 4-5% от е, БНД. Това е стоиността на трансфера и той оказва въздействие върху националната економика. Не мога да кажа до каква степен един по-малък трансфер допринася за националната економика. Полша, например, отбеляза повече от 4% растеж миналата година. Можем естествено да придадем количествен характер на нещата. Всъщност това се прави като има добро структуриране на бюджета. Може да се види колко отива за работни места, за растеж и така нататък. Естествено, че трябва да сме на малко по-отбранителна позиция, като виждаме каква стагнация има в Европа, но така или иначе трябва да се действа. Благодаря ви за съветите, за коментарите, за това, че ме изслушахте за първи път тази година. Bien, merci. Благодаря, господин комисар. Благодаря ти, скъпи Януш. Мисля наистина, че беше много важно да осъществим тази размяна на мнение в навечерието на следващата среща. Това всъщност е срещата ни утре, парламентарната делегация и тройката председателства. Имаме и други срещи. Ще припомня графика на бързо Среща. Две важни, необичайни срещи междуправителствена конференция, която ще се проведе на 27 и 28 февруари в рамките на новата процедура Европейски семестър по инициатива на Европейския парламент. Е, комисиите на финансите, на бюджета и на економиката ще се срещнат с е, правителствените среди, за да се говори по е, същите тези въпроси. Това за нас ще бъде повод да продължим е, нашата информационна кампания по тези въпроси. Освен това, същите тези хора, плюс Европейската комисия и съвета, представители на държавите, ще се срещнат на 23 и 24 март това е всъщност подновяването на първата поява от този вид, която бяхме организирали на 20 октомври с полското председателство. Сега се организираме такава среща на 23 и 24 марта с датското председателство. Освен това, вече сме предвидели и работна среща по бюджетните кредити, но това вече е друго. Освобождаваме ви, господин комисар, и благодарим още веднъж. Уважаеми колеги, сега ще можем да преминем към 15-та точка от нашия дневен ред. А именно проекта за реформа на статута на служителите в Европейския съюз. Координаторите много мъдро предоставиха този доклад на група АЛДЕ. Група АЛДЕ посочи и избра за заместник председател новия ни член Джордж Лайън. Сега ще му дам думата. Uh, you, uh, Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да заявя пред всички колеги, че за мен е голяма чест, че съм из лъчен за член на тази комисия от името на моята политическа група. Това е една много важна група. С удоволствие ще. Комисия, извинете, с удоволствие ще работя в нея. За мен е чест, че съм избран за член на бюрото им. Специалист съм по селско стопанство, но не само. Две години съм бил министър на финансите в шотландското правителство. Бил съм и член на Комисията по бюджетен контрол в нашия парламент, така че мога да ви бъда полезен и с този свой опит. Ще ви изложа накратко предложенията на комисията за промени в правилника за длъжностните лица. Бих искала и обратна връзка от вас за това доколко бихте искали да се впуснем в детайли или по-скоро бихте искали да наблегнем на финансовия аспект. До 2020 година следва да се реализират економии в резултат от намалението на броя на длъжностните лица с 5% ще бъде променен и методът за коригиране на надбавките и възнагражденията. ще се увеличи пенсионната възраст на 65 години. Длъжностните лица ще имат възможност да работят до 67 годишна възраст, без да се намалява пенсионното им възнаграждение. Ще се увеличи и работната седмица от 37,5 на 40 часа. Ще има възможности за наемане на нови категории временно наети длъжностни лица, както и на договорно наети служители. Това са в общи линии предложенията за промени в правилника за длъжностните лица. Според мен основният въпрос е доколко искаме да навлезем в детайли. Водещата комисия е комисията по правни въпроси. Доколкото разбираме, вероятно нейните членове да подкрепят предложението на комисията. Трябва да видим дали ще подкрепим курса на комисията по правни въпроси или ще излезем със своя позиция. Има някои неща, които трябва да бъдат изяснени. Първо, защо комисията е избрала точно тези области за реализиране на економии за сметка на други? Второ, кога ще има по-конкретен разчет на економиите, т.е. кои области, кои отдели ще засягат те. Трето, бихме искали да знаем какви проучвания е предприела комисията, за да установи дали тези нейни предложения не излагат на опасност някои дейности и функции. Не е лесно да се направи такава преценка за следващите 5 до 7 години. Ако се бъдат отчетени нашите предложения по отношение на многогодишната финансова рамка, няма да има проблем, но в противен случай комисията трябва да преразгледа предложенията си като се има предвид, че ще изтекат договорите на някои временно нети служители и други служители ще се пенсионират, както и като се има предвид, че ще се съкратят служителите с 5%, как комисията смята да продължи да изпълнява своите функции? Що се отнася до графика, на 1 март ще бъде представен проект от докладът. 8 март е крайният срок за внасяне на измененията. Измененията и гласуването ще се състоят в края на март. Представянето и разискването на нашия проект от доклад ще трябва да се състои до 27 февруари. На 22 март ще гласуваме по измененията. Това бе всичко от моя страна. С удоволствие ще изслушам вашите коментари и ще се вслушам в тях, тъй като това е моят първи доклад тук в Комисията по бюджети. Благодаря ти, скъпи колега. Инги Гресле поиска думата. Благодаря. Както може би знаете, вече доста съм работила по тази тема защото мисля, че с измененията в правилника за длъжностните лица можем да се възползваме от уникален шанс. Не просто да съкратим разходите, но и да решим някои структурни проблеми. Предложението на комисията в никакъв случай не е насочено към решаването именно на структурните проблеми. Съжалявам, защото по този начин тя пропуска една възможност да реши някои много сериозни проблеми. Един от тях е, че първоначалното трудово възнаграждение, възнаграждението, което се изплаща при встъпване в длъжност, все още е прекалено ниско. Имам предвид сметната палата или съда на Европейския съюз. Има възможности за европейските институции да повишат нивото на това възнаграждение. Това ще е в интерес на качеството на работата им. Още преди една година излязох с документ относно правилника за длъжностните лица, най-вече по отношение на броя свободни дни и броя дни в командировка. Представих документа си на комисията, тя с благодарност го прие, има и съответно решение на парламента, но за съжаление комисията не предприе нищо. През 2004 година за последен път бе изменен правилникът и то за сметка на новите държави членки. Това продължава да е така, не е направено нищо по въпроса, което лично мен ме изпълва с голямо съжаление, защото би трябвало да се осигури равнопоставено третиране. Трябва да се осигури равнопоставено третиране по отношение на възнаграждението. Има служители, които извършват една и съща работа, но разликата във възнаграждението им е между 40 и 50%. Това става за сметка на новите държави членки трябва да се спреми върху въпроса за повишенията. По принцип, към следваща категория се преминава на всеки две години. Независимо от това дали служителят си е вършил работата добре или не. На всеки две години автоматично се извършват повишения. Това означава, че единствените, които не биват повишавани на скалата от АД5 до АД16, не са, са, са депутатите. Всички останали периодично биват повишавани. Мисля, че този модел трябва да се усъвремени, като се вземат предвид резултатите от работата на служителите. Докладчикът подходи много гъвкаво, прояви готовност да приеме някои от моите предложения. Ще изляза със свои предложения в Комисията по бюджетен контрол. Комисията възприе нашето предложение за гъвкавото работно време. Онези, които са на ръководни длъжности, не бива да получават компенсация в размер от 24 свободни дни годишно. Унези, които са на ръководни длъжности, например ръководител на отдел, генерален директор, заместник генерален директор, не следва да получават тази компенсация в размер от 24 свободни дни. Повдигна се въпросът за това дали не трябва да се вземат предвид и от нези, които получават заплати на ръководители на дирекции, но не изпълняват такава функция. Например, е, има същински ръководители на дирекции, които носят е, много голяма отговорност. Има други служители, които получават възнаграждение в същия размер като тях, същата категория са и могат да се възползват от тези 24 дни. Според мен това не е справедливо. Днес сутринта в Комисията по правни въпроси бяха изложени интересни данни за отработването на свободни дни. Един свободен ден тук в Европейския съюз струва 20 милиона евро. Отработването на свободните дни може да доведе до економии в размер от 50 милиона годишно – на ниво трудови възнаграждения това отговаря на 400 милиона евро годишно, но най-големи най-голям е размерът на средствата, които могат да бъдат освободени за пенсионни възнаграждения. Те възлизат на 600 милиона годишно. И тъй като вече си говорим за проблеми, нека обърна внимание и на това, че правилникът за длъжностните лица е изключително бюрократичен. Това довежда до лудост много от служителите в отдел човешки ресурси. Защо? Да вземем за пример правилата за прилагане на разпоредбите относно отпуските. Само тези разпоредби са 250 страници. Става дума за правилата за прилагане на разпоредбите относно отпуските. По този въпрос не е направено все още нищо, но мисля, че трябва категорично да изискаме да се направят някакви промени толкова много хора буквално трябва да се ровят в правилника за длъжностните лица продължение на часове, за да установят колко дни отпуска им се полагат годишно. Бих препоръчала горещо на докладчика да изявим воля за промени. Трябва да заявим, че сме готови да се вслушаме в сигналите, които отправят към нас държавите членки и да ги изтълкуваме правилно. Нека сега се спра върху това, което не засегнах, а именно надбавката за пътувания в чужбина в размер от 16%, която не подлежи на данъчно облагане. До момента не сме пипали тези въпроси 16%. В допълнение към годишния си отпуск на всеки служител се полагат още 18 дни, дни, които не са празнични. За миналата година броят на тези дни, като се изключат празничните дни, бе 9. Всичко това са придобивки, за които все още не сме говорили всеки свободен ден струва 10 милиона евро. И като се вземе предвид, че Европейският съюз има 55 000 служители, се получава една доста голяма сума. Няма да навлизам в тези въпроси, защото вече съм получавала достатъчно не особено учтиви съобщения по електронната поща по този въпрос. Ако искате, можем да ги обсъдим двустранно. Всичко онова, което трябваше неотложно да се свърши до момента, не е отразено в предложението на комисията. Трябва да си отделим време, да обсъдим проблемите, които трябва да се решат. В Комисията по бюджетен контрол говорихме, например, за подаването на сигнали за нарушения. Това също е един нерешен въпрос – трябва бързо да се предприемат някакви действия. Всички заедно ще понесем последиците. Предполагам, че разискванията със съвета ще продължат още дълго време. Сега няма да е зле да приемем становището, но в началото на лятото, края на пролета, би било добре да проведем едно общо обсъждане на тема упростяване правилника за длъжностните лица. Всички служители знаят какви са проблемите и проявяват воля за промени. Merci, cher Inge. Et donc, euh, notre rapport... Благодаря ти, скъпа Инге. Нашия докладчик с удоволствие установява, че докладчика в сянка от НП ще бъде особено активен, за да му се помогне да се пренасочи това предложение на комисията. Карл Грулия иска думата. Заповядай. Няма да се връщам върху дебатите за конкурентоспособността на държавните служители, длъжностните лица, но все пак начина по който са присъединени служителите. Дали това става в работни групи, дали това е станало на достатъчно рамен етап, как се е приело това предложение за мерки. Все пак би било интересно да се разбере как са се провели дискусиите или как ще се провеждат, в какъв климат и по какъв ред. Благодаря. Благодаря ви. Обръщам се към комисията. Господин генерален директор, вие бихте ли искали да се изкажете на този етап? Доста въпроси бяха зададени. Вие, разбира се, постоянно ще бъдете във връзка с докладчика и с докладчика в сянка, но сега желаете ли? Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Първо искам да кажа, че ние сме на разположение, както казахте на докладчика. Нека да напомня, може би, две-три неща. Първо, трябва всичко това да се постави и в контекста, т.е. предложението на комисията в контекста на реформата на статута от 2004 година. Тази реформа беше съществена. И доведе до 3 милиарда и половина економии, а през 2012 до 2020 година ще донесе още 5 милиарда економии. Нека да напомня, че имаше сериозни последици. Чух госпожа Гресли, която говори за проблема с първоначалните възнаграждения, равнището на, на тези възнаграждения, но именно това равнище е последствие от реформата от 2004 година. Вярно е, че имаме някои проблеми при назначаването на млади администратори е, от някои държави членки. Това е съществен въпрос. Чух госпожа Гресле. Как ни обяснява, че ние не сме отчели някои от нейните предложения. Сега аз не искам да навлизам в подробности, защото не е момента. Но все пак искам да напомня тук, че ние сме поели по, в определена посока, посока на усилия. Комисията предлага съкръщаване на персонала във всички категории. Тук не става въпрос само за администратори или длъжностни лица от категория АСТ, а става въпрос за целият персонал по всякаква форма, включително и чрез договори. Така че става въпрос за общо намаляване на персонала на разположение на всички институции. Това предложение обхваща всички институции – и то би ги позволило в нормален период економия, ако добре си спомням, от 1 милиард. Мисля, че това е значителен размер. Освен това усилие, т.е. успоредно с това усилие, и за да отговоря именно на един от въпросите на докладчика, комисията естествено ще извърши реорганизация вътрешно на службите си. Въпросът е, беше къде точно е, ще бъдат разпределени усилията. Усилията ще бъдат във връзка с всички дирекции на комисията и агенциите. Накратко всички е, ръководни кадри. Така че това намаляване на 5% ще се извършва постепенно, по 1% на година, чрез съкрещаване на, на плановете по определените структури. Източника, разбира се, ще бъде персонала, който излиза в пенсия. Няма да бъде е, заместван този персонал с ритъм е, едно от две лица. Това представлява около 1250 места по-малко. Това представлява три пъти личния състав на моята генерална дирекция. Така че е, става въпрос за съществена цифра. Ще се възползваме от това също така, за да можем, както вече казах, да преразпределим личния състав между генералните дирекции, ще преструктурираме нещата според приоритетите на комисията. И ще се възползваме, за да намалим състава там, където ни се струва разумно това да стане, така че да можем наистина да поставим ударението върху приоритетите. Сега, що се отнася до другите елементи от трудовите условия, Предлага се да минем от 37 часа и половина на 40 часа седмично. Аз изпомням, че това всъщност е връщане, защото аз, когато влязах в комисията, работехме 40 часа. Много обаче длъжностни лица работят доста повече от 40 часа седмично. При все това не трябва в никакъв случай да се подценява значението а, на това увеличение на работното време за някои категории персонал и по-специално последиците за жените, които ще трябва да работят 2 часа и половина седмично повече. Това има последици и за яслите, за детските градини и така нататък. Направихме тези предложения. Нека да се върна тук на казаното от госпожа Гресле по е, командировъчните. Много основно преразгледахме положението. В светлината, действително, на развитието на транспортните средства. Защото статута не беше преразглеждан на практика от създаването на, на статута за длъжностните лица. На времето Париж-Брюксел е, се взимаше за 6 часа е, с кола. Не съществуваха е, тези транспортни средства, с които разполагаме днес. Днес са достатъчни 2 часа. За това сега максималните командировъчни вече не са 6 дни, а 3 дни. Освен това променихме и условията за възстановяване на транспортни разходи. Отбелязах си казаното от госпожа Гресле за повишенията. Можем наистина да преразгледаме нещата в процеса на дискусиите. Защо се отнася до гъвкавото работно време? Това не е мярка, въведена по време на реформата от 2004 година, просто за да се дадат повече отпуски. Трябва да ви кажа лично, като служител в генерална дирекция, че това ми изглежда абсолютно очевидно. Гъвкавото работно време е създадено, за да се позволи на длъжностното лице да може да приспособи работното си време, часовете си на работа, така, че да може по-добре да съчетава професионалния си живот и е, частния си живот. Във всички структури имаме ясни насоки в това отношение. Когато погледна справките, които ми се подават, мога да установя, че много малък процент от персонала ползва в рамките на гъвковото работно време позволеното възстановяване Става въпрос за часовете, изработени над е, правилото, за да е, получи допълнителен ден отпуска. Това е възможност, но много рядко се използва. Комисията в предложенията си потвърждава, че изключва ползването на подобна възможност за ръководните кадри, като се има предвид, че ръководните кадри могат достатъчно добре да си управляват работното време сами. Това е в отговор на госпожа Гресли. Сега, по други въпроси на госпожа Гресле, по въпроса за режимите също е, предлагаме основна промяна. А сега за назначенията. Ние назначаваме хора от цяла Европа. И ако още в началото на създаването на статута имаше достатъчно оправдани причини, за да действаме така. И тези причини продължават да са валиди днес, но във всички случаи ще можем да задълбочим дискусията, ако желаете. На този етап това искам да кажа. Заедно с мен има директор от човешки ресурси. Той е на разположение, за да отговори на други въпроси, ако има такива. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че можем да приключим с разискванията по тази точка. Нашия докладчик иска ли да направи коментар или заключение? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за това, че даде някои от отговорите. Да се надяваме, че скоро ще се срещнем, за да обсъдим и останалите въпроси. Ще се срещна и с докладчиците в Сянка, за да може да изготвим доклад своевременно, за да спазим и крайния срок в комисията по правни въпроси. Благодаря. Bon, merci. Donc, euh, je rappelle qu'il s'agit Припомням, че става въпрос за становище за бюджетните последици на проект за реформа на статута на длъжностните лица, че комисията, водещата комисия е комисия жюри и график, който се посочва от нашия докладчик, няма го в бюлетина, е ще разполагаме с превода на 8 февруари. Става въпрос за комисия жюри. Там ще има размяна на мнения и изменения на 26 и 27 март с цел гласуване през април. А що се отнася до нашата комисия за нашето становище, гласуването трябва да стане на 21-22 март, т.е. една седмица преди гласуването в жури. Представени дискусия на проекта от нашия колега Лайан на 27. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. И сега последна точка в дневния ред, точка 16 за партньорството в риболова с Република Мозамбик. Нашия колега Алфонси има думата. Благодаря, председател. Става въпрос за споразумение за три години с Република Мозамбик за сума около 3 милиона евро, т.е. малко споразумение, което не ангажира значително финансите на нашата институция. Първото, което искам да кажа в случая, е, че през 2012 година се обръщат към нас за становище за споразумение, което влиза в сила на 1 януари 2012. Не е идеална позицията, но все пак е пак по-добре от други случаи, когато ни питат за споразумения, след като рибата вече е изловена. Сега, Друго по съдържанието на това споразумение с Мозамбик има доста подобрения в сравнение с предишните споразумения, които сме разглеждали. Отвоени са сумите за развитие на местния риболов. Така че е, да може Мозамбик е, да е, извършва собствен риболов и да се възползва от рибните ресурси. Има е, там по-скоро проблеми с пиратството, отколкото екологични проблеми, но въпреки това ние е, можем само да приветстваме е, такова подобрение. Въпреки, че в тези риболовни споразумения има съществен проблем за нашата комисия, защото може да има увеличение на сумите само ако условията го позволяват тук, след като става въпрос за такова малко споразумение, за такава малка сума, мисля, че няма пречка да продължи това финансово увеличение. По всички тези причини ние изказваме благоприятно становище на това споразумение и желаем следващите риболовни споразумения да ни се представят достатъчно навременно и с все по-добро съдържание. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега. Госпожо Гролие, присъединявам се към бележките, направени от колегата Алфонси. Само ако може да получим две пояснения. Сумата на финансовото компенсиране годишно. По-ниска е, обаче изглежда все пак много висока спрямо тонажа на рибата. Освен това, помощта за развитие минава от 250 милиона на 400 милиона. Искам да разбера точно какво е, на какво се дължи това увеличение. Разбира се, това не поставя под въпрос благоприятното становище. Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат, искам да припомня, че срокът за изменения е 16 февруари. Гласуването в нашата комисия ще е на 8 март, така че да се позволи на комисия Риболов да гласува на 8 март. Мисля, че добре разбрах хумора на нашия докладчик. Съжаляваме наистина, че гласуваме 4 месеца след началото на годината, но явно е по-добре, отколкото преди. А иначе за отговора на моя въпрос, все пак не ни се иска да задаваме така въпроси в празното пространство. Кога ще получим отговор от комисията. Ще получите, казва председателя, писмен отговор. Благодаря ви. Така изчерпахме нашия дневен ред. А, няма разни, така закривам заседанието, но ми се иска за няколко минути тук в залата да се съберем с координаторите. Кратко а, съвещание на координаторите. Ще помоля преводачите да останат за това заседание, за да ни облегчат. Сега прекъсвам за 5 минути.